Председателят. Добро утро, дами и господа. Моля, заемете местата си. Заседанието е открито. Виждам, че госпожа Крейтън още не е дошла, за това нека започнем с господин Парозо. Господин Руди. Е, е, господин председател, редовно привличам вниманието ви върху липсата на политическата връзка между нашия парламент и председателя на Европейския съвет. Поисках той да бъде поканен на това подготвително заседание, за да може да обясни законодателните и политически аспекти, да може да ги обсъдим заедно с него. Отдавна вече председателят на Европейския съвет не идва в Европейския парламент в изпълнение на 15-ти член от договора и съжалявам, защото това, което чухме от френският президент вчера, още повече ни убеждава, че трябва да идва и председателят на съвета. Поканен ли да дойде да говори с нас в надвечери, на вечерието на един много важен Европейски съвет, за да може да обсъди с парламента финансовите перспективи? Дали бихте могли да поискате от него да установи по-тесни връзки с европ... политически връзки с Европейският парламент? да идва да присъства на нашите заседания председател на съвета, ако обичат. Е, господин Руди, председателят на, Европе... на... на Европейски съвет, имате предвид вероятно господин Пан Ромпой, той винаги е добре дошъл в Европейския парламент, но е, той смята, че неговите лица за контакти, така да се каже, са държавните и правителствени ръководители, а не Европейския парламент. Аз познавам от вашата политическа група доста хора, които са доста близки с, с господин Ван Ромпой. Може би по такъв начин може да упражните определен натиск. Аз самия непрекъснато го насърчавам и го моля да идва в парламента, но правно погледнато, от правна гледна точка, министър-председателят Кения, не господин Ван Ромпой е нашия, нашето лице за контакт. Както виждате, има нужда е, договора, Лисабонския договор да се популяризира в съвета господин Свобода. Преговорите за бюджета са всъщност с ирландското председателство, а не с господин Фан Ромпой. Аз така гледам на нещата. Господин Свобода казва председателят Европейския съюз, Европейският съвет утре и други ден ще изрази своята политическа воля а пък е, член 312 е правното основание за формулирането на бюджета. И нашият партньор за преговори е министър-председателят Кени. Вие знаете това, господин Свобода. Аз и на председателския съвет казах на, на срещата на четворката казвах, обяснявах, че всъщност ние преговаряме с ирландското председателство, а господин Ван Ромпай преговаря с държавните и правителствени ръководители. Това е правната ситуация. И така, радвам се, госпожо Крейтън, че вече сте сред нас и ви давам думата за вашето изказване. Господин председател,